Пълно Няма възражения срещу това. Членът на Европейския парламент Роджер Хелмер ми съобщи, че вече няма да членува в групата на ЕКР, считано от 5 март 2012 година. От 5 март 2012 година той ще членува в е СД. Социалистите и демократите, АЛДЕ, ЕКАРЕ и Обединената левица внесоха искания за назначаването на членове на парламентарни комисии и делегации. Списъкът с новите назначения ще бъде публикуван в протокола от настоящото заседание. Ако до края на заседание на сесията няма възражения, тези членове ще се считат за